Good, afternoon. Welcome to our meeting. Добър ден. Ще замествам Клод Мораес днес, тъй като той има други задължения. Започваме с приемане на дневния ред. Трябва да ви уведомя за промени в проекто Дневния ред. Точка 5. Презентацията на Комисията за Европейската гранична и крайбрежна охрана ще започне в 3 часа, т.е. веднага и е, ще продължи до 16.30. Е, а точка 8 е, за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушение на правото на Съюза, е, се отлага за 18 октомври 2018. Ако няма възражение, ще смятаме, че дневния ред е прият. Още нещо, е, информация за езиковия режим, е, с изключение на хрватски, датски и галски, ще има превод на всички езици. И едно съобщение е, за препоръка на координаторите. Е, Мария Грапини от Социалисти и демократи бе е, избрана за докладчик за становището на АВКО, на доклад на АВКО във връзка с прилагането на правните разпоредби и общото становище във връзка с парламентарния контрол за децентрализираните агенции. Предполагам, че членовете поддържат това предложение на координаторите съгласно правило 205. Електронното гласуване ще започне от 17.15. Много ви моля, бъдете тук и носете картите за електронно гласуване. И така, сега преминаваме към следващата точка. Ако си спомняте, е, с законодателите се споразумяха за създаването на европейска гранична и крайбрежна охрана. Това бе в разгара на миграционната криза през 2015 година. От тогава ситуацията на външните граници значително се е подобрила, е, но все още Средиземно море е място е, е, в което хиляди е, хора рискуват живота си ежегодно. Е, необходими са и допълнителни стъпки, за да се подобри системата, за да се приеме един всеобхватен подход по отношение на управлението на границите. Миналата седмица Европейската крайбрежна и гранична охрана отпразнува своята две годишен юбилей и междувременно е, агенцията работи с пълна сила. Ние имахме една резолюция от 30 май 2018 по функционирането на шенгенската е, система и шенгенското пространство и изразихме в тази връзка някои от нашите притеснения във връзка с е, прилагането на настоящия мандат. Тези притеснения бяха взети под внимание от държавите членки, от комисията. Ние смятаме, че те трябва да допринасят в по-голяма степен е, за попълване на персонала и техническото оборудване за съвместните операции и по този начин да направим агенцията бързо реагираща. И така давам думата на господин Деклес, на Десестър, който ще ни запознае в рамките на 10 минути с вижданията на комисията. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожи и господа. За мен е удоволствие да ви представя е, новото предложение във връзка с Европейската крайбрежна и гранична охрана е, от септември тази година. 10 минути, ако правилно разбирам, е, е времето, с което разполагам. Разбирам, че ще има време и за задаване на въпроси и отговори, но 10 минути естествено са много кратък е, период е, от време, в който мога да е, набележа най-основните моменти. Както и да е, ще се опитам да направя каквото мога по този въпрос. Естествено, това е първата дискусия по новото предложение. След това ще следват и много други срещи, в които ще можем да обсъдим въпросите. Политическия контекст за това предложение. Ще се спра първо на него и ще ви напомня за речта е, на председателя Юнкер за състоянието на Съюза. Е, той тогава, по време на това слово, спомена е, миграционния пакет, който обхваща стратегията за интегрирано управление на границите, естествено и управление на миграционните потоци а също и по-добро справяне с вторичните движения на мигранти и ефективно връщане на незаконните мигранти. Е, всичко това трябва да бъде разглеждано и в контекста на многогодишната финансова рамка, която е, е, е на масата вече от 2 май насам като проект е, предлага се създаването на един постоянен корпус е, с 10 000 е, гранични служители. Това са основните моменти в септемврийския пакет, всъщност. Когато подготвяхме това предложение в комисията, използвахме съкръщението EBCG 2.0. Е, първата версия бе подготвена е, през 2015, а сега вече е, като подобно на айфоните, кажи речи ежегодно, но в този случай през две години се подготвя следващата нова версия, новия модел. <clears throat> така че през 2016 моля. И така, нека съвсем накратко да поговорим за това какво означава постоянният корпус, корпус с 10 000 гранични служители. Първата причина за създаването на този корпус е свързана с прилагането на регламента. Едно от най-важните подобрения в този регламент от 2016 година е, е свързано с е, разполагането на е, необходимия личен състав в случаите, в които това е необходимо за да могат допълнителните гранични служители да помагат на държавите членки да защитават надежно своята зона, своя участък от границата. Тъй като бяха установени слабости, както по отношение на личния състав на персонала, така и по отношение на техническото оборудване. Е, има такива слабости и естествено това е, е неприемливо е, в настоящата обстановка. Създаден бе така наречения пул за бързо реагиране. Първоначално с 5000 служители за бързо реагиране. Това беше новост по това време но това беше в рамките на ЕГБО в началния етап. След това се, комисията създаде ЕГБО точка и имаше вече цели във връзка с съвместни операции, които изискваха допълнителен персонал, допълнително техническо оборудване, за да могат да се покрият е, потребностите. Но същевременно все още има много слабости е, и това на практика е сигурен знак, е, че в бъдеще ние няма да можем да се справяме с предизвикателствата. И затова комисията смята, че постоянният корпус трябва да включва 10 000 гранични служители, около 7 000 служители от държавите членки, регистрирани в пула не бяха в състояние да се справят с всички рискови ситуации. Имаше около 1500 регистрирани в е, пула за бързо реагиране. Допълнително се отпускаха още по 600-700 от държавите членки, но и те се оказваха недостатъчно, така че е, в крайна сметка е, се взе решението да се помисли за постоянния корпус с един много по-голям личен състав от 10 000 гранични служители. И така, държавите членки ще трябва задължително да допринасят за този постоянен корпус. Като казваме задължително, това означава, че е, в системата за разполагане е, ще е, участват държавите членки и освен това целият състав на агенцията – ще е, може в един миг е, е, да става, така да се каже, част от този постоянен корпус, от екипа, който работи на място, за да подпомогне държавата членка, която е в извънредна ситуация и има нужда от помощ. Това е новото и това ще бъде в крайна сметка изходната позиция и основата за работа в бъдеще. Това е първата категория и освен това втората категория хората, които са командировани от държавите членки за по-дълъг период ще бъдат изпращани също за работа на място и освен това за е, така, извънредни ситуации, държавите членки ще трябва да командироват е, за кратък период от време и допълнителни е, служители, които да участват в защитата на границата. И така, както ви казах, до 2020 година ние няма да можем да увеличим състава на агенцията, но можем да увеличим именно корпуса. Какъв е статута на тези хора? Те нямат така, възможност за предприемане на самостоятелни действия на територията на държавата член. Но те могат да бъдат членове на екипа на агенцията, която работи на място. И когато става дума за защита на границата, за контрол, за е, проучвания, за наблюдение, за връщане, да кажем, на незаконно пребиваващи, е, в винаги ще е, има и е, членове в екипа, които са от съответната държава член, а също и е, командировани лица за е, временно участие в работата на място. Държавите членки е, е, продължават е, да имат основните правомощия във връзка с защитата на границата, но агенцията ще има възможност да помага в случаите, в които това е необходимо. Екипите няма да влизат просто на територията на една държава член и да действат независимо от това какво е нейното законодателство и без да се съобразяват с него, както и с правомощията на колегите си. Не. Държавата член е тази, която е оправомощена в крайна сметка да взима основните решения и да предприема действията. И по отношение на Юросур, Европейската система за наблюдение на границите, това е нещо, което съществува, но вече системата е интегрирана в системата на ЕГБО. В случаите, в които се появяват е, големи миграционни е, потоци, когато има е, непредвидени рискове, проучванията, анализа, управлението на миграционните потоци, реагиране на кризисни ситуации, всичко това е част от мандата. Оценката на ЕГБО 01 за сега се отложи за един малко по-кратък период, но това предстои да стане във всеки миг. И така, както виждате, има една определена секция или част от Европейската система за наблюдение на границите, която просто се интегрира в работата на ЕГБО. Е ние не трансформираме всъщност един регламент е, е, така че той да стане част от друг регламент. Просто включваме, така да се каже, структурата Евросур в ЕГБО. Ние знаем, че по отношение на връщането на незаконно пребиваващите лица, все още сме далеч от това, което разбираме под ефективност и бързина. Така че егбо.com 0 ЕГБО.1 трябваше да поемат и е, тези функции е, във връзка с е, връщанията, тъй като това е част от мандата на агенцията. И още нещо във връзка с последните две години. Сътрудничеството с трети държави то е от фундаментално значение за управлението на е, е, границите, на обежището, е, на миграцията. Ние сме призвани и обречени да си сътрудничим с третите държави. Но, естествено, всичко това би трябвало да бъде облечено в съответната форма на договор, споразумение с съответната трета държава. Има а, известни ограничения по отношение на а, съседните държави. А, агенцията би трябвало да има възможност и в граничещите, непосредствените съседни държави да може да действа на на тяхна територия. Това е една много чувствителна, много деликатна тема. Първоначалното е, предложение на комисията, което не, не бе одобрено от е, законодателите, включваше една такава възможност е, но комисията смята, че е, моментът отново е назрял да поставим този въпрос, за да го обсъдим и по този начин да управляваме по-добре миграцията. Още едно изречение. така наречената система ФАДО, която включва и изображения, и статистически данни, е, трябва да бъде лисабонизирана, за да се превърне в добре функционираща е, система за управление. Така че ЕГБО е в рамките на ЕГБО.2 ще трябва да извърши и това упражнение. ЕГБО 1.0 регламентът е е, основата на за е, предлаганите подобрения, като е, се предлагат много повече и задачи, и отговорности, и функции за ЕГБО, но същевременно това предполага и увеличаване на бюджета, както и на личния състав включително и в рамките на постоянния корпус от 10 000 гранични служители. И така, господин председател, надяваме се, че парламентът е разбрал колко спешно е това предложение. И е, знаем, че е хубаво, колкото е възможно по-бързо, и докладчикът да започне да работи, да, се, да започнат консултациите за да могат да се отговорят, да се намери отговор на всички въпроси. Ние ще помагаме където можем и сме готови за тясно взаимодействие. Има много нови разпоредби в предложението на комисията, но същевременно и много от разпоредбите изобщо не са пипнати, те не са променени. Така че това, което ще направим през следващите дни е да споделим с вас тази преработена и съответно и графично обработена е, версия, за да видите какво се променя и какво не се променя и къде точно е, са е, внесените промени с съответната обосновка. И така, господин председател, благодаря много за вниманието и още сега казвам, че с радост очаквам въпросите на членовете. Да, благодаря ви за този ясен анализ. Чудесно е, че успяхте, е, е, може би не за 10 минути, но все пак за е, кратко време да ни поднесете цялата тази информация. Има две желаещи, двама желаещи да се изкажат. Госпожа Пецола и колегата Нидермеля. Още някой дали желая да вземе думата? Очевидно няма други желаещи. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на комисията за отличното експозе. Можем да констатираме, че от началото на своето създаване Frontex извървя дълъг път, разрасна се и сега, разбира се, се изправя пред нови предизвикателства, от което следва, че агенцията следва да бъде съвременена, за да удовлетвори текущите потребности на държавите членки. Да започнем още от графика. Бих искала всичко да приключи до изборите насрочени за месец май до година. Трябва да положим усилия, срокът е кратък, но е, задачата е напълно постижима. Край на кращата, за да може агенцията да изпълнява задачите си е, правилно, е, нормативната уредба следва да бъде осъвременена. Процесът трябва да бъде бърз, ефективен, за да може до 2020 година агенцията да заработи на пълни обороти по новия начин. Не бива да пропускаме тази възможност, тъй като в крайна краища никой не желая една свръхагенция, която не върши никаква работа. И агенцията е създадена за това и с тя следва да, да, да се справи с новите си задачи. Комисията внася едно добро предложение. Можем да го доразвием, да, да подобрим текста и в края на краща е, решението да е такова, че да върши работа не само черно на бяло, но и на терена, по външните граници на Съюз. Повишената ефикасност на агенцията е от решаващо значение, но в същото време следва да зачитаме правомощията и отговорностите на държавите членки. Ние няма да предложим каквото и да било прехвърляне на правомощия от държавите членки към Европейския съюз. Тъй като в край на краищата е, е, всяко такова прехвърляне, както например по Конвенцията за морското право е, и, и за, за спасителните операции по море, не, не се променя. Предложението е амбициозно. Агенцията Frontex е, по този начин ще разполага с необходимите кадрови ресурси. Защо агенцията главно да разчита на държавите членки? За кадрово обезпечаване, за оказване на помощ на все същите държави членки, които участват със свои служители. Ние разгледахме числата. Е, численият състав от 10 000, който се предлага, не е просто пропаганден трик. Е, разчетът отговаря на прогнозната необходимост. Разбира се, необходимо е да разгледаме и състава на този постоянен корпус. Е, е, следва ли, например, да се диференцират дългосрочно и краткосрочно командировани служители? Не би ли било по-добре същите финансови средства да се използват за обучаване на собствен постоянен личен състав на агенцията, като при това е, служителите с опит ще могат да останат с неопределен срок на разпореждане на агенцията. От там нататък агенцията се нуждае от материална база, от материална част, е, разбира се, с е, внимание към най-необходимото, за да може агенцията да върши работата си. Оттам следва въпроса за финансирането. Повишен, целесообразен бюджет е необходим. Оно, което ме впечатлява, е, че и днес агенцията може да започва е, поръчка за възлагане за доставка на, на собствена материална част. Това всъщност е възможно. Е, уредено е като нормативна уредба още през 2011 година, но до сега агенцията не е разполагала с необходимите финансови средства. Друг въпрос вече отделно са връщанията. Относителният дял на върнатите е, трябва да нараства. Закрила трябва да се осигурява на онези, които се нуждаят от нея, но останалите трябва да бъдат връщани при условия на безопасност, разбира се, и колкото се може по-бързо. И агенцията следва да изиграе своята решаваща роля. Моята държава членка, която е малка и която няма дипломатическо присъствие във всички страни по, по, по происход, в които следва да бъдат връщани мигрантите, то агенцията е, би могла да бъде от изключителна помощ на Малта, моята страна, както и на, и на много други държави членки, като осигурява документацията, организацията на връщането. Държавите членки, разбира се, ще имат все така изключителното правомощие да вземат решенията за връщане, но агенцията ще улеснява организационно процес. Всички тези допълнителни задачи, е, разбира се, следва да се изпълняват при пълно зачитане на основните права и свободи и аз съм сигурна, че ще постигнем съгласие по този въпрос. А агенцията и на практика вече е доказвала, че основните права и свободи са от приоритетно значение за нея. Парламентът е, е, в своите контролни правомощия изигра водеща роля. Той настоява агенцията да въведе механизъм за жалби това вече фигурира в предложението на комисията и толкова по-добре. Двете неща трябва да вървят ръка за ръка. А, знам, господин председател, че ме приканвате да приключа, но още много и много може да се каже. Бих искала, ако ми позволите, да добавя още няколко важни елемента. Включването на Евросур в агенцията също е положителна стъпка. Държавите членки ще създадат национални координационни центрове, за да подобрят обмена е, и качеството на обменената информация, агенцията следва да си взаимодейства с трети страни в областта на управлението на границите, миграцията и връщането. И най-сетне следва да се направи така, че агенцията да бъде привлекателен работодател. Знаем какви са трудностите, на които се е натъквала до сега агенцията при набирането на персонал. Уредбата следва да бъде достатъчно гъвкава, в същото време да се предпазим от всякаква дискриминация от всякакво съперничество между изпълнителните агенции на Съюз. Благодаря на комисията за направеното предложение. След буквално минути започва първото съвещание на докладчиците в Сянка. Аз с огромен интерес е, очаквам взаимодействието помежду ни. Благодаря. Госпожа Нидер Мюлер има думата. Господин, извинете. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за експозето. Благодарение на нашата докладчица. Няма да навлизам в детайли, само бих искал да привлека вниманието ви към това, че на 28 юни 2016 година съветът и парламентът сключиха споразумение е, за европейската гранична и брегова охрана. Новият регламент влезе в сила през 2016 година, още същата година през ноември. Комисията вече го спомена. Двамата, двата са законодателя, имаха основания да се поздравят с постигнато тогава. И ето, че две години само, две години по-късно има, влиза ново предложение за актуализация на уредбата. Е, елегантно е тълкуването, тази метафора, която е, използва комисията е, с е, мобилните телефони. Но вижте какво, ние сме законодател, не сме производител на телефони, а да ви кажа, че и моят телефон прекрасно работи, без да му се актуализира непременно операционната система. Приноса е, е, на комисията е, още през септември в Страсбург тази година не е нищо друго, освен ненужна отстъпка пред държавите членки. Докато броят на незаконно преминалите границата намалява, броят на молбите за убежище или международна закрила расте. Е, комисията не предлага дори изменения и допълнение на действащия регламент, а в нас е изцяло нов. Озадачен съм до някъде, защо отново трябва да се ремонтира агенцията, за какво се трудихме през 2016 година. Освен това, комисията рециклира някои от старите си идеи от предходното си предложение, като например да се оправомощи агенцията да извършва връщания от трети в четвърти страни. Тогава са законодателите отхвърлиха този вариант през 2016 година и сега комисията е, ни го предлага отново. Комисията предлага 10 е, 000 е, постоянен корпус Откъде обаче е, е взето това число? Тук отново не ни се дава оценка на въздействието. Май ще трябва да свикнем с това. Той за предходния регламент нямаше оценка на въздействието. Е, бих искал също така да, да подчертая, че Frontex работи с разширен мандат още от 2016 година, а Агенцията за убежището е, е, изпълнява задачи, надхвърлящи правомощията и от години. Общо заето, <laughs> и това е последното, което ще кажа, аз се отнасям крайно скептично към това предложение и особено към начина по който то се е, внася. Аз е, не смятам, че основният ремонт на, на, на регламента ще има какъвто и да било смисъл. Благодаря. Жерар Депре има думата. Благодаря, господин председател. Е, преди всичко, Euh, искал да се извиня за отсъствието на нашата докладчица в сянка, госпожа Натали Кризбек, която е възпрепятствана да, да присъства е, в е, заседанието на комисията, а и в първото съвещание на докладчиците в сянка, доколкото разбирам е, което е насрочено за, за след днешното заседание. Аз ще споделя с вас някои от нейните съображения. Преди десетина години, 2006-2007, ако не сме лъжи паметта, имаше една програма наречена Рапид. Аз тогава бях докладчик. Какво беше това? Възможност държавите членки е, при неотложна необходимост е, да е, помагат на други държави членки с личен състав с служители. Аз тогава пледирах за постоянен оперативен резерв. Държавите, е, комисията не беше очарована от тази идея, държавите членки бяха категорично против. Е, нещата явно са еволюирали през последните 10 години, толкова по-добре. После аз съм е, някак е, обезпокоен от статута на тези служители. Твърде много различни статути ще имаме. Първо националните служители, след това ще има три категории служители на Фронтекс. Как ще съжителстват тези хора с толкова различни е, статути е, и, и най-сетне очевидно е, е, е, роля ще играят и собствените национални гранични служители е, на държавите членки, които в сравнение с всички тези други ще получават най-малко възнаграждение. Проблемът не е въображаем. И би, и би трябвало да му се обърне внимание. След това опитвам се да схвана кое всъщност е новото в това, което предлага комисията, що се отнася до връщанията. Нали, разширяване на правомощия ли имаме? Или просто се дава възможност за мобилизиране на допълнителен личен състав? Е, им, разширяват ли се правомощият, Като се има предвид, че по-настоящем, според данните, с които съм запознат, за е, е, е, една година, 16-17, броят на върнатите далеч не расте, а напротив, намалява. Що се отнася до сътрудничеството с третите страни? Да, разбира се, следва да сме удовлетворени от това, че всичко става съгласувано с третите страни. Доколкото разбирам, вече договаряте с погодби или сте договорили с Западните Балкани. Е, не съм сигурен. Но, що се отнася до миграционните потоци по настояще, повечето от тях са по-скоро от юг. И не би ли следвало да започнем от там, по линия на, на спогодбите? Понеже там е най-неотложната необходима, според мене. Що се да за така наречената лисабонизация? Да ми кажете този образ е, какво значи? Е, в частност, от оперативна гледна точка, от практическа гледна точка, какво ще означава тази лисабонизация и най-сетне за административното управление на агенцията не ми е съвсем ясно, но понеже все пак аз говоря само от името на колегата докладчик Сянка, няма да навлизам в тези детайли. Благодаря. Благодаря. Някои въпроси бяха зададени на комисията. Движим се към края на тази част от дневния ред, но към две минути, господин Декайзер, ако не възразявате. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчицата за общо позитивния подход, позитивното отношение към предложението на комисията. Това е едно добро начало, бих казал. Що се отнася до различните аспекти, аз бих искал да подчертая едно от името на комисията. Именно зачитането на основните права и свободи и на международно-правните е, ангажименти по линия на принципа на нон-рефулман във всичко, което върши агенцията Frontex. Ние на, на шега по време на триалога, посветен на първото поколение регламент, парламентът поиска този принцип да се заложи във всеки отделен член на предложението. Това, разбира се, не, не стана, но всички необходими гаранции са заложени в е, регламента, там където им е системното място. Е, моля, запознайте се внимателно. И, и новото предложение, нали, в сравнение с регламента първо поколение, не засяга по какъвто и да било начин тези гаранции. В никакъв случай не се опитваме да е, върнем историята назад. Отстъпление в това отношение е недопустимо и, и ние не сме го допуснали. Е, във всяка една оперативна дейност на агенцията, впрочем, е, и на територията на трети страни. Ако парламентът желая да, да засили обаче това положение, да, да предложи повече гаранции, ние разбира се, винаги ще сме готови да изслушаме вашето мнение. Сега, господин Нидермайер има по-скоро отрицателен подход, е, изразявайки съмнение в необходимостта поначало да се актуализира, да се модернизира уредбата на европейската гранична и брегова охрана. Според мен няма спор Необходимост от промяна е на лице. Първо, защото сегашният начин, по който се набира личния състав на агенцията, не, не, не върши работа на практик. Националните, фактически факултативните национални ангажименти не вършат работа. И подкрепата, която агенцията би следвало да може да окаже, тя не е в състояние да го прави. нали, сега сме разработили една система с три категории, на пръв поглед може до някъде да обърква, но, но е напълно възможно до, до най-малки детайли да ви разясним как това разрешение би гарантирало е, налични е, служители, тези 10 е, е, по всяко време на разположение на агенцията. По-нататък регламентът трябва да се измени по отношение на Евросур, и оценката му. Не може някакси да... Те са взаимосвързани, Евросури и а, а, Фронтекс. Не може да ги оставим а, разделени. И това ни, ме, ме навежда на, на въпроса за преработката на регламент. Те фактически двата регламента за Frontex и за Евросур се преработват. Като, и, като, и, като идея, като вариант на работа. Но понеже промените са толкова много, форматирането на един преработен регламент е такова, че щеше да се достигне до документ от 400 до 450 страници. Чисто и просто технически би се получил формат, документ, който, с който трудно би могло да се работи. По тази причина ние ви предлагаме изцяло нов регламент, просто за удобство. Но в огромния брой от случаите новият регламент заимства дословно действащия. Казах също така, че комисията поставя отново на разглеждане въпроси, които са решени от съзаконодателите преди, преди 2-3 години, като, например, връщането на лица от трети в четвърти страни. Но ние смятаме, че предвид сегашната геополитическа обстановка би следвало да, да можем да, да оказваме подкрепа чрез агенцията е, е, ние, разбира се, не казваме, че парламентът е, тутък си следва да аплодира тази идея и просто да я приеме на готова. Но от друга страна, поради това, че законодателите преди две години били заличили това предложение от текста, не, не следва, че, че не бива да го разискваме отново. И комисията може да разясни причините, по които отново внася въпроса на вниманието на съзаконодателите и след това парламентът в случая може да обсъди дали има достатъчно основания да отхвърли или да приеме. И е, парламентът може да настоява на своето. Но, разбира се, нека поне да проведем дискусия. Нали, дали има основания за такава промяна или не. Господин Депре повдигна още някои други въпроси, но, например, за, за ФАДО. С удоволствие бих се разпрострял, но се опасявам, че времето ми изтече. Въпросът е все пак от експертен характер. Двустранно, разбира се, с господин Депре с удоволствие бих обсъдил този въпрос или на следващите технически заседания. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря. Докладчиците в Сянка казаха, че ще започнат веднага работа по доклада. Сега трябва да преминем към следващата точка в дневния ред, точка НЕМ номер 3, доклад на Евроюст за финансирането на тероризма. Изложение ще направи господин Оливия Ленард, национален член за Люксембург на Евроюст.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 Agustin, stay here. Yeah. Thank you. The meeting will not be very defensive. Okay. So our next point of agenda is the presentation of и така, следващата точка в дневния ред е представяне на доклад на Евроюст относно финансирането на тероризма. Ще чуем новия доклад на Евроюст след като през последните години бяха публикувани подобни доклади по отношение на дела, юриспруденция и приложими инструменти. Сега искам да дам думата на господин Ленард, член за Люксембург на Евроюст. Благодаря, господин председател. Дами и господа, колегиума на Евроюст ми възложи да ви представя последния доклад за финансирането на тероризма. Той е на около 6 месеца. Основната цел на този доклад е да представим дейността си в областта на финансирането на тероризма. Тук няма оценка на риска или представяне на типологии, т.е. как се финансира тероризма. Не, това е нашата задача. Освен това не разполагаме с необходимата информация, за да ви представим подобна картина. Мнозина биха искали да има такава картина, но не можем да я представим. Всъщност в доклада е посочен начина по който помагаме на държавите членки да изпълняват своите задачи. Тази задача не винаги е лесна, тъй като въпросите, свързани с тероризма, предполагат поверителност, чувствителност, дейности на тайните служби, полицейските служби и така нататък. Задачата не е лесна. Но когато разгледаме конкретните случаи, става ясно, че има с какво да помогнем. Няма да представям конкретно случаите. Докладът е адресиран и към нашите колеги. Искаме да покажем, че дори в тази област можете да се обърнете към нас. През годините сме натрупали опит за да помогнем в тази област. И в, в представянето на случаите ще видите, че, че те са свързани с завръщането на чуждестранните бойци, случаи с трети страни и Мрежата на информационни центрове очевидно може да помогне. Не може да се гарантира сътрудничество в тази област, но можем да гарантираме, че ще направим всичко възможно да помогнем на колегите. В доклада също така е, е показано как е, можем да помогнем при изпълнението на при подаването на молби вече сме натрупали опит и сме в състояние да помогнем на колегите при изпълнението на техните задачи да изправят виновните пред съда. Има случаи, разбира се, в тези случаи нещата са по-различни, отколкото при измамите но ние трябва да положим всичко възможно да не допуснем тези хора да се върнат или, ако се върнат, да бъдат подведени под отговорност. Помогнахме при създаването на съвместен екип за разследване. Всъщност тук става дума за изграждане на доверие. Това не беше лесна задача, тя отне време. Събитията в Брюксел увеличи броя на случаите, с които се занимаваме, за съжаление. И сега вече можем да кажем, че имаме компетентността да помогнем. Доверието е много важно, защото става дума за поверителна информация. Не винаги е удачно да се обменят писмени документи, но когато, се, когато има нужда от обмен на информация, най-ефективният начин е да се проведат лични срещи. Ние обединяваме събеседници, прокурори от Франция и Белгия, например. Събираме ги в една стая. Те могат да водят разговори в обезопасена среда, при необходимост с преводач. Близостта до Европол е също помага, защото и техните знания могат да помогнат. Споменах трети страни. Работим с магистрати от, от различни страни. Помагаме и финансово както се казва на френски, война като на война. Помагаме, на, помагаме при организирането на срещи, осигуряването на преводи. За много държави членки ресурсите са ограничени. Това беше за първата част. Във втората част са изложени някои конкретни случаи. Те са предназначени за специалисти, за да се информират какво се работи в различни страни. Представени са различни групи от ПКК и други подобни търсим връзка между финансирането и конкретния акт. виждаме, че сумите понякога са малки 250 лири. В тези случаи не се натъкваме на милиони. Това затруднява и разкриването от държавите членки. И целта на този документ е да представим една панорама на, професи... на специалистите. Това е много малка част от всичко това, което се случва, дори не и върха на айсберга, но показва, че Евроюст е на разположение да помогне. Разполагаме с ресурсите, знанията и можем да осигурим поверителността и доверието, които са задължителни в тази област. И в последната част има панорама на законодателството. Това е най-безинтересната част, тъй като това са неща, е, тъй като вие сте запознати с тази част. Това беше моето изложение. Благодаря. Има ли въпроси от е, депутатите? Комисията иска ли да вземе думата? Не желае. Е, доста кратко, кратка беше тази част от заседанието но това не означава, че работата ви е маловажна. Благодарни сме ви за постиженията. More questions? Thanks. Thank you. Благодаря ви много. So we make a и така ще направим пауза до 16, до 4.30, когато ще продължим с четвърта точка. Благодаря ви. Colleagues. Уважаеми колеги, можем да започнем. Благодаря ви за присъствието. присъстват заместниците на докладчиците. Стигаме до точка четвърта. Правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления. Днес ще чуем представенето на проекто доклада и ще дам думата на докладчика Докладчика е господин Радев, но той ще бъде заместен от господин Ленерт. Благодаря, господин председател. Аз имам честа да заместя господин Радев, който, за съжаление, не може да бъде тук, но ви поздравява и ще ви представя и изявлението, което ми изпрати Неколкократно ние в Европейския парламент настояваме за навременен обмен на информация между компетентните органи. Това е важно в борбата срещу престъпленията, в това число борба срещу изпирането на пари. Липсата на, на, на навременна обмен на информация е, води до неразследване сериозни престъпления. Много липса на информация може да доведе до частично иземване на активите. Комисията предлага регистри национални централизирани регистри на банковите сметки и системи за извличане на данни. Компетентните също така се предлага обмен между звената за финансово разузнаване и Европол и между самите звена. Определя се информацията, която може да се обменя. Предвидени са и срокове за обмен на информация. Докладчика приветства доклада на Европейската комисия навременния обмен на информация е приоритет за борбата срещу изпирането на пари, предикатни престъпления, тероризъм и всички форми на сериозни престъпления. Той приветства разпоредбата за достъп до регистрите на, банковите сметки или системите за извличане на информация. Докладчикът е съгласен, че обмена на информация между звената за, финансови, за финансово разследване и компетентни органи трябва да се засили. Заедно с това той отчита различните структури и форми на звената за финансово разнаване в държавите членки, особено необходимостта да се запази финансовата независимост и автономия. Ето защо той предлага тези звена да могат да отговарят на искания за финансова информация и анализ от компетентните органи или националните звена на Европол, като се отчита дали споделянето на тази информация и анализ може да повлияе отрицателно върху разследването или пък разкриването на информация не би било непропорционално с оглед на легитимните интереси на физическите или юридически лица. Срокът за обмен на информация се удължават, за да може звената да разполагат с време за отговор. Не на последно място, докладчикът привежда режима за защита на данните в съответствие с съществуващото законодателство и премахва текстове, които биха довели до създаването на нов режим. Това е изявлението на господин Радев и разбира се всички коментари на колегите ще му бъдат предадени. Разбира се, той разчита на плодотворно сътрудничество с докладчиците в Сянга. Срокът за внасене на изменения 19 е октомври. Следващият оратор е от името на Катерина Киничи, Мириам Дали. Благодаря, господин председател. Най-напред от името на госпожа Киничи искам да се извиня за отсъствието й. Тя има ангажименти в Италия. Благодари на докладчика за чудесния доклад и изразява благодарност, е, изразява признание и висока оценка за съдържащите в него идеи. Тя е съгласна с целите заложени в доклада, особено целта да се улесни обмена на информация между националните звена за финансово разузнаване, правоприлагащите се органи и Европол. Имайки предвид транснационалния характер на много престъпления, е много важно да се осигури навременен достъп до информация за банкова информация за лица, за които се подозира, че са извърши сериозни престъпления по време на следващите седмици. Госпожа Киничи поема ангажимент да намери баланс между отговорностите на всяка агенция и институциите, за да се постигне по-ефективно наказателно преследване в този контекст госпожа Киничи е признателна за това, че докладчикът предвижда разпоредби, чиято цел е да гарантират независимостта на звената за финансово разузнаване. Тя предлага тези звена да получат адекватна обратна връзка за обмена на информация. Тя възнамерява да внесе няколко изменения, чиято цел е да засили гаранциите за защита на лицата и гаранциите, така както предлага Европейският надзорен орган за защита на личните данни. Тя счита по-конкретно, че е от особено значение да се осигури адекватно обучение за лицата, боравещи с чувствителна информация. Също така тя ще измени разпоредбата за сроковете, в която звената ще трябва да отговорят за искане за информация, както и за взаимоотношенията с Европол. Тя смята, че независимостта на звената за финансово раздаване трябва да се е, защити с оглед на петата директива за борба срещу изпирането на пари. Госпожа Киничи смята, че целта спо... че целите, за които Европол може да иска информация от ЗФР, е, трябва да е ясно очертана. Трябва да има правила, особено за случаи, при които може да се навреди на разследване. При обмен на информация с Европол е необходимо да се гарантира координация с националните власти, отговарящи за обществената сигурност. Те трябва да уведомят за информация, за искането за информация. Госпожа Кеничи смята, че срока за предоставянето на информация от страна на ЗФР е трябва да се удължи, за да не се създадат бюрократични пречки или пък да се окаже или това да повлияе отрицателно върху качеството на информация. Също така трябва да се, обмис, да се обмисли дефиницията с оглед на оптимизиране на ресурсите, с които разполагат ЗФР. Хелга Стивен се следващата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Най-напред искам да благодаря на докладчика за проекто доклада, за, за този важен доклад. Смятам, че докладът е балансиран и отчита реалността на ЗФР. Криминалните групи работят в различни държави членки и банковите им сметки са в, на различни места в Европейския съюз и извън него. Те използват съвременни технологии за прехвърляне на пари между различни банкови сметки и между различни валути с изключително бързи темпове. В борбата срещу тези явления ЗФР играят много важна роля и тази роля не бива да се променя, освен ако това не е абсолютно необходимо. Аз съм убедена, че ние не трябва да влияем върху независимостта и автономията на ЗФР. Те трябва да могат да разполагат с възможности да извършват дейностите си спокойно. Те трябва да могат да взимат автономни решения за предоставяне на информация. Също така смятам, че задължението за сътрудничество между ЗФР ще даде възможност за по-бърз отговор на искания за финансова информация най-сетне. И има ясна връзка между Европол и ЗФР, но имам съмнения за задължителния характер за предоставянето на информация от ЗФР. Както виждате, е, много са въпросите, по които предстои да разговаряме и аз е, очаквам е, нашите, нашите разговори да бъдат плодотворни. Госпожа Ева Жули. Благодаря, господин председател. Най-напред приветствам това предложение, тъй като съответства на приоритета на нашата група за борба срещу туризма и организираната престъпност. Е, предложението е насочено към обмен на информация на национално ниво. Обменът на информация на европейско ниво се извършва чрез е, ЗФР под ръководство на Европол. Смятаме, че тази директива е повод да се изгради европейско ЗФР. И също така би трябвало да превърнем тази мрежа в е, по-амбициозна ЗФР с повече ресурси, за да се координира по-добре обмена на информация между тези звена. Аз не смятам, че европейската е, ЗФР би трябвало да бъде орган на координация. И възниква въпрос за защита на данните в това предложение. Някои е, части от предложението допускат обработката на чувствителна информация, като пол, сексуална информация, религиозни убеждения и конкретни обстоятелства. Не бихме искали специален закон, който да дава дерогация от е, общия регламент за защита на личните данни Директива 2016-618 вече предвижда съответните гаранции за обработка на чувствителни данни и предложението би трябвало да е свързано с тези разпоредби. Приветствам промените, заложени в проекта доклада. По новите задължения за ЗФР да, да, да отговарят на искания за информация това е въпрос, по който трябва да водим дискусия. Трябва да настояваме за максимално бърз обмен на информация между ЗФР и компетентните органи, без това да е в ущърп на функционирането и независимостта на ЗФР. Някои ЗФР не са за това ново задължение, защото то би могло да застраши независимостта им и да затормози работата им можем да помислим альтернатива, а именно ЗФР да, мотив, да мотивират а, отказа си. Но и, трябва да направим оценка на всички варианти. Разчитам на добро сътрудничество по това споразумение, да намерим най-доброто решение в интересите на борбата срещу тероризма. Благодаря ви. Жерар Депре замества своя колега, който е докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Аз бих искал първо да се извиня за отсъствието на нашия докладчик Сянка Петерсен. За съжаление, възпрепятстван и се извинява. Нашият е, докладчик Сянка първо благодари на докладчика за извършената от него е, работа, заявява удовлетвореността си от това, че съкновението на правомощия между комисиите е разрешено и че сега наистина може да започне същинската работа по доклада. Нашият докладчик Сянка подчертава, че употребата на финансова информация за противодействие на определени видове престъпност е отрешаващо значение и че е необходимо да направим така, защото сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки да бъдат възможни, като се зачита неприкосновеността на личните данни. Нашия докладчик Сянка при все това изразява следното желание. Той смята, че срокът за внасене на изменения и допълнения е крайно кратък и макар и да е готов да положи всички усилия, се опасява, че този срок е недостатъчен и желая той да бъде удължен. С това приключва изявлението на нашия докладчик Сянка. Благодаря. Благодаря ви. Оглеждам се за да видя дали има някой друг, който желая да вземе думата. За, за момента очевидно не. Може би комисията желая да вземе думата сега. Да. Благодаря. Аз съм заместник ръководител на отдела, който се занимава с организирана престъпност Работим е, заедно и с колеги от друга генерална дирекция. Е, благодаря за това, че парламентът е, в момента ускорява работата по това досие. През април тази година приехме това предложение в комисията и го публикувахме. Надявам се, че до края на легислатурния период на парламента, април следващата година, ще бъде възможно да се приеме е, окончателно предложението. Е, много съм доволна е, за това, че предложението се подкрепя във връзка с прекия достъп на правоприлагащите органи до банковите сметки. Е, това беше един много така, тревожен момент в работата на нашите правоприлагащи органи до този момент и по-настоящем, така че те се нуждаят спешно от този достъп. Надявам се, че ще можем да се споразумеем сравнително бързо по разпоредите. Аз съм Деспина Василиадо и съм ръководител на звеното за престъпления в Генерална дирекция правосъдие. Хубаво е, че можем да разговаряме по темата. Директивата за пране на пари вече покрива до голяма степен обмена на информация, която е необходима и се използва от правоприлагащите органи, както и обмена между, на информация между тях. Целта на това предложение е да засили обмена на информация – след като чух изказванията на докладчиците в Сянка, установявам, че е, всички те подкрепят всъщност е, именно това засилване на възможността за обмен на информация. Е, преглеждайки проекто доклада, се поразтревожих, тъй като задължението за сътрудничество е заличено и е заменено с Дъмичката enabling е, давам възможност или е, правя възможен обмена на информация. Е, измененията, които са на масата днес, всъщност няма да могат да засилят толкова много сътрудничеството. По-скоро ще запазят този вид информационен обмен, който съществува и към днешна дата – много важно е, е, естествено, да се запаси автономността и независимостта на е, звената за финансово разузнаване, ФРЕ. Ние сме първите, които в никакъв случай не желаем да засягаме тази независимост, но за нас това означава политическа независимост, Тоест е, невъзможност за оказване на политическо влияние върху работата на е, ЗФР. Но това е, не означава независимост и абсолютна автономност, когато става дума за обмен на информация с други правоприлагащи, компетентни и управомощени органи в интерес на работата. Така че ние получихме е, немалко така, писма и обаждания, както и изявления от Европейския парламент за засилване на сътрудничеството, а също и в доклада на Комисията за панамските досиета е записана препоръката да се засили сътрудничеството между оправомощените компетентни органи е, в контекста на е, финансовото разузнаване. И е, от април тази година дори разполагаме с такива изявления на Европейския парламент, в, които се призовава към засилване на сътрудничеството в тази сфера. Да, става дума за задължителен обмен на информация с някои изключения. Естествено, можем да обсъдим изключенията, но задължението а, а, действително ще допринесе за а, засилване и укрепване на сътрудничеството в тази сфера, а, а когато въвеждаме доброволен характер на този обмен, няма да променим всъщност де-факто нищо. Да, не виждам други желащи е, членове на комисията да се вземат е, думата. С оглед на важността на това е, досие се налага да ускорим работата по него така че да приключим с а, досието а, в цялата процедура до края на легислатурния период. По тази причина се налага да съкратим и срока за внасяне на изменения. Той е 19 октомври 17 часа. Това е крайния срок за внасяне на изменения. Имайте предвид, че това е много, много важен момент. Най-вече за докладчиците, които работят по текста. И така, повтарям, 19 октомври, 17 часа, крайен срок за внасяне на изменения. Благодаря много. И така, приключихме с тази точка от дневния ред и сега се оказва, че отново имаме малко време, докато започнем в 17.15 с гласуването. Благодаря.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 Uh, um, Скъпи колеги, е, за да започнем в 17.15, е, е, трябва да сме сигурни, че всички имат електронни карти за гласуване, включително и заместник членовете, които са тук. И така, много ви моля, координаторите, нека да се погрижат за това, всеки да разполага с електронна карта за гласуване, така че в 17.15 да сме на лице тук всички в залата и да почнем. Dear colleagues, we're missing members from... Скъпи колеги, е, много се надявам, че е, всички вече са тук, е, така че колко всъщност членове липсват от някои от групите. Една група като че ли не е представена, ще отложим с още няколко минути, докато се съберем. Cornelia, do you have a point of order, Mrs. Ernst? Да, госпожа Ернст, нямам електронна карта, ще вдигам високо ръка. Не можете ли все пак от третия етаж да помолите някой да донесе картата ви? Няма ли някой, който да помогне на госпожа Янст? Нуждаем се от електронни карти. Много ви моля, направете нещо. Can I just, um... Colleagues, just let me make a check, please, that everyone... колеги, нека да направим проверка на системата. Имат ли всички електронна карта, като изключим колегите, като изключим колегите, които са заместник членове. Госпожа Ернст няма електронна карта но можете да получите карта. трябва просто да си я вземете от третия етаж. Нямам карта. Колегата ми донесе картата тук в това помещение, но при всички положения за момента я няма. Да, добре, трябваше да я подпиша и след това да ми се донесе. Да, докато получите картата си, ще гласувате с ръка. Друг има ли проблеми с картата? Очевидно не. И така. Не само една група, повече са групите, в които липсват членове, които ще трябва да гласуват, така че ще изчакаме, докато колегите се присъединят към нас. Не само една група, не е повече от една група има този проблем. Така че остава само един, едно досие за гласуване, един доклад. Ще изчакаме. Um, can I speak to someone from the GUE group? Uh, има ли някой от е, е, Обединената левица, с който мога да поговоря? Но е, ще помоля някой да се обади. да. И така, има ли а, все още а, проблеми с а, картите за електронно гласуване? А, вашата идва, нали, на пътя. Добре. Нека да видим как вървят нещата. Много моля координаторите да проверят дали присъствието е на лице а, всъщност а, Софи Алде а, или Жерар отговаря, координатор. Всички ли са тук? Всички ли са тук? Всички ли имат карти? Добре, приемам, че всичко е наред при вас. Зелените? Всичко наред ли е, е? Екаре? Нямате проблеми? Хелга? Европа на свободите и демокрацията, да. И социалисти и демократи. Всичко наред? Добре. Okay, colleagues, we're just we're waiting for one. Um... Така, колеги, очакваме една карта за електронно гласуване. Да, можем да започнем, госпожа Вершия. Наистина, е, така, напрежението расте, натискът също. I'll make that announcement. I'll make the announcement. Направя едно съобщение, да. Ще направим съобщение за тази е, карта, преди да започнем гласуването. Картата, която липсва все още и която очакваме. Thank you, colleagues, for your patience. Благодаря за търпението ви, колеги. Е, да, с известна ирония го казвам. И така, двама са докладчиците по оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС, господин Ленърс, господин Мелу. Желаят ли докладчиците да вземат думата преди гласуването? Не. Тогава започваме с гласуването. И така, първата колонка и ще посочвам а, измененията, по които гласуваме. 195, моля, гласувайте. Добре. Е, НП е, с два гласа повече. Е, моля, да, да, е, коригирахте се. Всичко е наред вече. Край на гласуването. Отхвърля се. Да. Съжалявам, направих лапсус. 196. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 197. Моля, гласувайте. 197 изменение. Всичко наред ли е? Ще забавя малко темпото. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Някой напусна залата. А, съжалявам, но вие казахте, че сме твърде много а, и трима напуснаха, но те се връщат веднага. А, може би ще трябва а, да забавим малко нещата, докато се върнат вашите трима колеги. А, добре, намерихте нещата. Продължаваме. Компромисите. Компромис едно, моля, гласовите. Край на гласуването. Приема се. Едно А. Компромис едно А. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Край на гласуването. Приема се. 386. Моля, гласувайте. Изменение 386 на пета страница, първата колонка 386. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Член 3. 3. 391 е номерът на изменението във втората колонка. Член 3, 391 изменение. Моля, гласувайте. 391 на страница 6, член 3. Отново обявявам член 3 Да, продължава гласуването. Член 3. Е, госпожа Ернст. 391. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега преминаваме към 399. Отново член 3. Корнелия Ернст. Моля, гласувайте. Гласувах ли всички? Отхвърля се. 400. Е, моля. Госпожа Холмайер. Моля, гласувайте. Е, гласувахте ли, е, гласуваха ли всички? Приема се. Компромис 3. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4, 2, 9. Четири, две, девет. Моля, гласувайте, колеги. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 443. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Режим на гласуване. Край. Приема се. Компромис 12. Режим на гласуване, моля. Край. Приема се също. 14 член 522 е номерът на изменението. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 523. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 535. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 539. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 73-то изменение. Моля, гласувайте. Изменение 73, член, член 19, страница 20. Намерихте ли изменение 73? Край на гласуването. Приема се. Компромис 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 569 на 23-та страница. Изменение 563. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 585. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 изменение. Моля, гласувайте. Компромис 21. Двадесет и първо изменение, компромис 21 на страница 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 609. 609. Моля, гласувайте. също на страница 29. 609. Край на гласуването. Приема се. ще ви съобщавам и страниците на страница 29, 6 не а, няма нужда от е, гласуването, е, от е, съобщаването на страниците. Добре. На 33-та страница беше изменението. Край на гласуването. Отхвърля се. 613, моля да гласуваме. Блок, гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. Сто и две и шестстотин. 614 са идентични. И така, приема се 22 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 622. Моля, гласувайте. Шестотин двадесет и две. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Номер 622. Е, ние вече сме ви съобщили, че трябва да се гласува и е, така и отбелязано. Много ви моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега преминаваме към... А, е, не, всъщност не. Коригира се ораторът. 634 е следващото изменение. 634 режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 635 или не. Не, не, не. Извинете ме, колеги. 104. Е, Гласуваме по изменение 104. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-ти компромис, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25-ти компромис. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 26. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Член 34. 680. Не, извинете ме. Ще гласуваме по 110 към член 34. Само по това изменение. 110. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис на 29, казва ораторът. Започнете гласуването. Да, извинявайте. 28 все пак. Компромисно, извинява се председателят.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 702. Започнете гласуването. 702 изменение. Прекратете. Приема се. 120. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно 31. Прекратете. Приема се компромисно 32. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се 715. то Започнете. Прекратете. Приема се Не, 727 е тъждествено. Е, извинявайте, колеги, 33-то компромисно. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. И сега 41-и член Тъждествени 725 26 27 амблок. Започнете. Прекратете гласуването. Отхвърлят се. 131 започнете. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно 34-то започнете гласуването.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 Член 45 и 145 изменение. Започнете гласуване. Прехратете гласуването. Приема се. 743 започнете. Прекратете. Отхвърля се. Компромисно 37 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно 38 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се компромисно 39 Започнете. Прекратете гласуването. Приема се. изменение uh, Извинявайте, пропуснах 758 изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Прием се. Компромисно 40-то започнете. Прекратете. Приема се. Така, стигаме до 41 компромисно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се Компромисно 42. Прекратете. Приема се. Компромисно 43-то. Прекратете. Приема се. Компромисно 44-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се компромисно 45-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 820. Започнете. Прекратете. Отхвърля се. Компромисно 46. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно 47. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 175 Амблок. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Така, стигаме до член 55. Не, колеги, стигаме до 176-то направо. 55А, 176 започнете гласуването. 176 член 55А. Не, спокойно, колкото време ви е нужно. 176, the is still open. Has everyone voted? Гласуваха ли всички по 176? The vote is closed. That's carried. Дайте, приема се. Сега отиваме на Петдесет и Д, 178 изменение. 178 изменение. В моята листа е 60-та страница, но вероятно при вас е друга. 178 от 55 Д. Прекратете. Е, извинете. Започнете гласуването. Сега прекратете. Приема се. На 179 отиваме Прекратете гласуването. Приема се. Така, сега сме на 48 компромисно изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Сега. Сега сме на 943-то, 56-ти, член 74-та страница от моята листа. 943 е номерът на изменението. Вие сте на 79-та страница, аз съм на 74-та. Ще изчакам да си намерите страницата. 943 та това е 56-ти член, внесен от госпожа Интвелд. А, прекратете гласуването. Приема се. Компромисно 49-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Също се приема. 957, изменение 957 на госпожа Ернст. It's page 75 of my voting list. 75-та страница на моята листа. 957, прекратете гласуването. Приема се. So Доста, виждате, са изравнени почти гласовете. Бавничко координаторите моля да, да посочват, за да, се, за да гласуват всички. Сега сме на 58 ми член, 57 е, 958 изменение от господин Далтон. The vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 58 член. Изменения 959 от 960 от тъждествени. Гласуваме. Бодил Валеро и Корнелия Ернст са вносители, съответно прекратете гласуването, отхвърля се. Е, сега отиваме на 60-ти член бюджет. Е, момент, момент. Цяло компромисно изменение щях да пропусна, не бива. След цялата работа, която е отишло да се скалъпи това компромисно изменение, започне. Не, 50-то компромисно. Не, 961 пада, виждате. Ако 959 се приеме. Не, пада в резултат от приемането на 1А. 961 пада в резултат от приемането на 1А. А, трудно е да се повярва, че съм прав, но повярвайте ми, моля, прав съм. 50-то изменение все още може да гласувате по 50-то компромисно. Прекратете сега гласуването. Приема се. Така, сега бюджетните, т.е. от бюджетната комисия. Бюджетно първо, започнете. Прекратете. Приема се. Нещо и стана на машината. Машината се отказа. Изтощена е. Приема се, обаче при мен нищо не излиза. Добре, бюджетно второ. При, е, е, започнете гласуването. Прекратете. Отхвърля се. Бюджетно трето. Започнете. Прекратете. Отхвърля се. 973. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно 51 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 981 Зилстра, Хералд и други Прекратете гласуването. Отхвърля се. 986 по 65 от госпожа Ернст. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно 52. Прекратете гласуването. Приема се. 189-то започнете. Прекратете. Приема се. 989-то започнете. Прекратете. Приема се. 53-то компромисно. Прекратете. Приема се. Бюджетната комисия, четвърто изменение. Прекратете гласуването. Приема се пето от бюджетната. Прекратете. Приема се. Отиваме на преамбюла 198 изменение. Започнете гласуването, прекратете гласуването. Отхвърля се 199-то, започнете. Прекратете гласуването. Отхвърля се 200, изменение 200, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Двеста и първо. Прекратете гласуването. Приема се. 202 започнете. Прекратете. Приема се. 206 започнете гласуването. Двеста и шесто. Двеста и шесто. Започнете гласуването. 206 във втората колона, в колоната на господин Мело, не във вашата. we just, just, just do that one again now that you know where it is, yeah? Да, сега като го намерихте, хайде да гласуваме отново. Ще прегласуваме. Господин Мело, 206 е, в колоната на господин Мело, госпожа Холмайер е вносител. Започнете гласуването. Така, гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 207. Господин Зелстре вносител. Давам ви имената на вносителите, просто да ви дам повече време да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 211 започнете. Прекратете. Приема се. 210 в колоната на господин Мело. Да не се обърка някой. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 214. Пак колоната на господин Ленард обратно. Прекратете гласуването. Приема се. 215. Е, okay, the vote is now closed. Така, вотът е явен, отхвърля се. Малко по-бавно ще караме от сега нататък. 229 изменение. Почти приключихме. 229 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 230 изменение. 230. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 232 изменение. Край на гласуването. Приема се. 236. Моля, гласувайте. 236. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 249 то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 276. Гласувайте. 276. Всички ли го намерихте? 276. Край на гласуването. Изменение 290. А искам само да кажа, че аз бях прав, а секретарията сбърка. 289-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 290-то изменение. Гласувайте. Гласуваме 290-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 291 изменение. Гласувайте. Не, извинявайте, 291 пада. Няма да гласуваме 291. 295 изменение. Всички ли гласувахте край на гласуването? Отхвърля се. 296-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Триста и седмо изменение. Всички ли гласувахте Края на гласуването? Отхвърля се. Десето, из... Десето изменение. Край на гласуването. Приема се. 314 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 315 то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Триста и двайсто изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 321. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 322. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12-то изменение. Извинявайте, 12-то изменение се приема. Изменение 327. Гласувайте. Триста Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 328. Гласувайте. 328. Току-що гласувахме 328. След малко ще ви кажа къде сбърках. Край на гласуването. Приема се. 324-то изменение гласуваме сега. Моля ви, върнете се на 324-то изменение. Моля, гласувайте. Apologies. And the vote is closed. And that's carried. So we come back now to, I think it's amendment... Изменение 14. Моля, гласувайте. 14. Край на гласуването. Приема се. 335 изменение. Моля, гласувайте. Извинявайте. Трябваше да гласуваме 334-то изменение. Изменение 334-то изменение. И 334. Отхвърля се. 335 изменение. Моля, гласувайте. Closed. And that's rejected. Now amendment 33. Отхвърля се. 338. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Carried. Amendment 339. Vote is open. Приема се. 339. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 340. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 332 и 345 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 347. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 348 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 349 то измерение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 350 то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 351 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега окончателното поименно гласуване. Оперативна съвместимост между информационните системи поименно именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се 45 за 10 против. Решението за започване на преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 43 гласа за, 10 против, 2 въздържали се. Сега оперативна съвместимост между информационните системи на ЕСА, полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция с докладче господин Нономело. По именно гласуване, моля гласовете. Край на гласуването. Приема се 45 гласа за, 9 против, 0 въздържали се. Гласуваме решението за започване на преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на докладчиците. Благодаря, колеги. Приключихме с гласуването, с което приключва и нашето заседание днес. Благодаря ви.